Νομίζω ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε και πάλι, κυρίε και κύριοι συνάδελφοι. Σας... Дами господа, предлагам да подновим заседанието. Моля ви да вземете местата си. Господин Шмидт, председател на съвета, е тук. Моля да заемете мястото си. Σας παρακαλώ Όσοι κάθεστε όρθιοι. Моля за тишина в залата. И да заемете местата си. Ако нямате намерение да участвате в разискването, моля да напуснете залата. Точката от дневния ред, която ще разискваме, са изявления на съвета и комисията за изпълнение и наследство от Европейската година за развитие. От името на съвета давам думата на господин Шмидт. Voilà. <laughs> Monsieur le Président. Господин председател, уважаеми депутати, няколко преди няколко след няколко дни на 9 декември ще отбележим